Morning, everybody. Добър ден. Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошли на днешното ни заседание. Комисията е по бюджетен контрол. Имате проект на дневния ред Получили сте го по-рано, никой не е заявил желание за промени. Няколко колеги от други комисии вероятно ще трябва да бъдат избрани и за това решихме гласуването да е в 9 часа. Предполагам, че проекта за дневен наред се приема в този му вид и така стигам до втората точка – Много сме доволни, когато имаме възможност за превод, тъй като заседанието се предава по интернет. Целта е всички граждани да могат да слушат. Днес ще имаме електронно гласуване, затова искам да ви приканя да използвате картите си за гласуване. Господин Гайер, имате думата. Моята карта пътува в момента към мен. Моля ви само да изчакаме няколко минути, а иначе ще трябва да използвам ръката си. Председателя, май включих грешния микрофон. Да се надяваме, че докато обяснявам процедурата, ще дойде вашата карта. Искам да приветствам господин Таварт с добре дошъл. Искам да го поздравя с номинацията му за вътрешен аудитор. Поздравления! Ja. Dann darf ich fragen, ob sonst noch jemand. Äh, Някой друг иска ли да заяви, че картата му не е тук? Нека да направим едно пробно гласуване на сухо, както се казва, правим проверка. Äh, Нека да гласуваме. Окей. Okay. Окей. Mhm. Äh, ein äh, evp Разбирам, че има един глас повече от НП. Какво да правим? Гласуването приключи. Доколкото виждаме, има един глас повече от НП. Възможно ли е това? Дали можем да се договорим? Нека да направим втори тест тогава. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ето, сега гласовете, които са подадени, са правилни. Преди да преминем към гласуването, нека да кажа, че ще гласуваме по едно много важно становище. Ние не сме водещата комисия. Комисията по правни въпроси е водеща тук. Много институции се обърнаха към нас и ни обърнаха внимание на важността на това досие – в началото, като председател, искам да направя два коментара. На първо място, всички смятаме, че е много важно Европейската комисия и всички други европейски институции, включително и парламента, да разполагат с отличен персонал и за в бъдеще – хора, които демонстрират своята ангажираност, които са достатъчно квалифицирани. Трябва да имаме добро управление, добри разпоредби, така че мисля, че всички сме съгласни с тази теза и колеги, не забравяйте това. Сигурен съм, че вие смятате, че персонала трябва да е с достатъчно високо качество. Освен това, като комисия по бюджетен контрол, ние трябва да разгледаме и въпроса с публичните финанси, следствата на данакоплаците, защото те се харчат тук. Знаем, че в някои държави членки положението въобще не се е подобрило. Ставаме свидетели на драстични мерки на економии. Пакта за стабилност беше създаден за да стабилизира нашата обща валута, но някои други страни, които не са в еврозоната, например Латвия или Унгария, също трябва да направят сериозни съкръщения в системите си на социална сигурност, е, въобще в цялата си структура на е, публични финанси, е, на заплащане на държавните служители. Не искам да изпреварвам резултата от гласуването, тъй като вече сме говорили надълго и на широко, но тъй като досието е много важно, ме уведомиха, че комисията иска за 3 минути да изрази своята позиция. Аз ще удовлетворя това искане. Господин Лавасор, ще ви дам думата от името на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Просто искам да ви напомня три неща. На първо място, контекста и метода на промяна на възнагражденията за служителите Знаете, че настоящата система ще приключи през 2012 година и комисията трябва да направи нещо. На второ място, ние проявяваме сериозна доза амбиция, искаме да има нов подход, искаме да се справим с проблемите, които бяха очертани в хода на прилагането на разпоредбите и още една цел искаме да се спестят средства. Но в същото време работата в институциите на Европейския съюз трябва да остане привлекателна за хората. Комисията иска от една страна да намали своя персонал с 5% за 5 години, освен това искаме да се измени регламента за персонала по такъв начин, че да се предвиди кариерно развитие, което да е свързано и с спестяване на средства. На някои места можем да внесем леки поправки, за да превърнем службата в европейските институции е, в нещо по-ефикасно. Като цяло, тук не става въпрос за огромна реформа, както тази през 2004 година. По-скоро това е промяна е, с оглед на изтичането на общностния метод и с оглед на кризата в държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Лавасер. Нямаме традиция да правим дебат преди гласуването. Правят се коментари извън микрофона. Докладчика иска ли да се изкаже? Ако желаете, мога да дам възможност на колегите за кратко разискване, но искам да преминем към гласуването. Ако може, господин Оди, приемате ли? Да започнем ли направо с гласуването? Господин Оди определено иска да каже нещо, затова първо ще дам думата на госпожа Гресли, тя обаче се отказва. Господин Оди, бих искал, ако може, комисията да каже няколко думи за проведения социален диалог. Социалният диалог е различен в различните държави членки. Какво ще кажете за вашия диалог с представителите на персонала, господин Лавасор? Да, в Европейската комисия разполагаме с цяла поредица от правила относно социалния диалог. В него участват, разбира се, представители на персонала. Ние представихме нашето предложение на служителите, обсъдихме го през есента на различни нива, на техническо, административно, политическо, Говорихме и с участието на заместник-председателя на комисията, така че от самото начало провеждаме консултации с служителите. Благодаря. Председателя. Благодаря. Мисля, че по този начин внасяме яснота по един много важен въпрос и сега можем да преминем към гласуването. бих искал да предложа да гласуваме електронно, тъй като ще има оспорвани ситуации по първия член. Край на гласуването. Ако резултатите са толкова отчетливи, може би не се налага да гласуваме електронно. Член 1, 32 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Изменение 33. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Окей. Okay. It's uh, rejected. Uh, Отхвърля се. 34-то изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. Компромисно изменение Б. Има малка промяна в компромисното изменение. То ви беше раздадено разпространено вчера. Имате ли въпроси? Не. Моля, гласувайте. По компромисно измерение Б. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас разлика. Това означава, че трябва да гласуваме по-отделно. По 37 изменение. По първата част, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Записахме си резултат. По втората част. Моля гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. 35-то. Отпада. 36-то. That's right. So 38. 38. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Четиресто се оттегля. 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 43-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение А и тук има промяна. Разполагате с нея. Нека да гласуваме по компромисно изменение А. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Now we continue with oral amendment number one. Устно изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55 на три части. По първата, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се по втората. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. По третата част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По 56-то не се гласува. Преминаваме към 57-мо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. След това изменение 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 60-то е изменение. На две части. От първата част, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. По втората част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 61. во Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 62. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че гласуваме по изменение едно. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласуваме на блок 63 и 23 изменение заедно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение 2. No, I think number two. Yeah, that's right. Um, oral amendment number two. Устно изменение 2. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 64-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 65-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 66-то изменение. Отпада, щом като трето се, се прие. Така че 67 -то. Моля, гласувайте по 67. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 68. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Все още не. Край на гласуването. Приема се. 69 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Лъчно изменение 4. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 70-то отпада, четвърто отпада, нали така? Продължаваме с 71-во. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 72-ро. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 73-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 74 та Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 75-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Можем ли да гласуваме блок 76, 7, 8 и 9? Има ли някой против това предложение? Не, в такъв случай нека да ги гласуваме анблок. От 76 до 79. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 80. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? 80. 80-то изменение. Гласуваме по 80-то изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение отпада. 81. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по 82. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 83-то. Трябва да гласуваме по 83-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 85 та Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на... Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърли. А, приема се 86-то. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 88. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 89-то. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 90-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 91 изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 93-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 5. Загласуваме е, блок по 5 и 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлени са. 94-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 отпада. 95-та. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 96-та. Нека да гласуваме по 96-та, 7, 8 и 9 анблок. Съгласни ли сте? Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 100. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърляте. Та е. е едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 103. Моля, гласувайте. По 103. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. С един глас разлика. 13 изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 14 изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 15 изменение на две части. По първата, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 16 и 18 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 17. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 19. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? О, извинете, край на гласуването. Отхвърля се. Имаме равен брой гласове за и против. 20 изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. А сега, 21-во изменение на две части. По първата, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. 22 ро изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 26. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 27. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 30. Моля, гласувайте. Край, е, гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме по проектостановището като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ja, vielen Dank für die sehr intensive Vorbereitung. Благодаря много за тежкия труд, който беше положен по този доклад. Благодаря ви за това, че правихте издържливост в маратона на гласуването. Прекъсвам заседанието за кратко и след това продължаваме. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues. Уважаеми колеги, доста точки имаме в дневния ред. I would like to ask uh, those who want to Онези от вас, които искат да поговорят на четири очи с някого, моля да го направят извън залата. Продължаваме по дневния ред. Колеги, нека да продължим. Nicht begrüßt und möchte das hier gerne nachholen den neuen Kollegen aus äh, Finnland, der für Пропуснах да приветствам един нов колега, който ще замени госпожа Дейтеле. Тя отива в сметната палата. Добре дошъл на господин Сарама. Председателя го поздравява с Тервето на фински. Извинявам се, че не ви приветствах по-рано. Следващата точка, точка 4, освобождаване от отговорност. Във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година, общ бюджет на Европейския съюз, докладчик е господин Кристофер Фелне. Той пое щафетата от колегата Хаци Маркакис. на 22 февруари 2012 година. Комисията представи оценъчен доклад възоснова на член 218 от договорите. Този доклад е свързан с 2010 година. Искам да приветствам госпожа Катрин Дей от Европейската комисия. Тя е генерален секретар. Добре дошла. Радваме се, че сте сред нас. Ще дам думата в началото на вас. Заповядайте, госпожо Дей. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че тази сутрин мога да обсъдя с вас как можем да работим заедно за прилагането на член 318 от договора. Комисията вероятно знае, че Европейската комисия е готова да подобри своята работа по отношение на оценките. През последните години имахме предварителни оценки и оценки на въздействията. Сега отделяме много ресурси и усилия за последващите оценки. Виждате, че предлагаме да се укрепи системата за наблюдение и оценка в рамките на следващата многогодишна е, финансова рамка. Онези промени, които предлагаме, се основават на оценъчната работа, която вече е извършена. Имаме анализ, който показва къде можем да подобрим своята работа. Някои от елементите, които са включени в новите предложения, идват от е, препоръките в първия доклад, който комисията предложи. Трябва да кажа, че Изготвяйки първия доклад, се появиха много въпроси относно това какво трябва да се покрие? Има ли връзки с други обстойни доклади на комисията? Има ли механизми за отчети? Как можем да организираме графика на работата, за да отчетем и графика на работата по освобождаването от отговорност? Отчитаме различните годишни доклади на различните генерални дирекции, доклада за дейността, който се приема от колегиума на комисарите. Възоснова на всичко това трябва да поясним как могат да се правят бъдещите доклади, за да улесним и вашата работа в настоящата комисия. Оценъчният доклад е един много дълъг процес и не е задължително да се припокрива той с годишната процедура по освобождаване от отговорност. Понякога пък може да има освобождаване от отговорност без да има конкретен доклад. В първия доклад, който имаме по член 318, следваме разпоредбите на този член и се опитваме да отчетем резултатите от програмите, които са били подложени на оценка. Както знаете, и от доклада опитваме се да поставим фокуса върху образованието, обучението, културата. Това са области, които са обект на пряко управление от комисията. И тук, освен това, имаме важна информация. В доклада се дава кратко резюме на основните резултати. Оказва се, че програмите като цяло са изпълнили своите цели, но винаги може да има и подобрение. Много от заключенията показват, че трябва да имаме упростяване на процедурите и всъщност тези препоръки са отчетени за следващата многогодишна финансова рамка. Нашата идея е да покрием научната дейност, културата тази година, а следващата година да включим, например, регионалната политика, политиката в областта на енергетиката, а през 2014 да включим още повече политики, за да може в рамките на няколко години да, се, да включим всички политики и да използваме информацията, свързана с изпълнението на целите. Естествено, трябва да разберем кое е най-важно за вас. Сега сме на много ранен етап. Аз очертах само основните елементи, така че с интерес ще чуя вашите предложения, коментари. Много е важно да имаме информация, на която да стъпим, когато изготвяме доклада. Сега, ако дадете вашите коментари и изразите желание за нещо по-различно, ние ще го отчетем за следващия доклад. Благодаря. Благодаря, госпожо Дей. Искам да дам думата на докладчика първо, Кристофер Фелнер. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Дей, за представянето на този оценъчен доклад. В моите бележки аз съм си написал приветстваме доклада но. Сега ще поговоря малко за това но, което всъщност не е само едно. На първо място, ние помолихме да има такова обсъждане и мисля, че доклада на господин Хацимаркакис постави фокус върху този оценъчен доклад. Всъщност аз очаквах малко повече от 16 страници във връзка с този член 318. Това обаче беше само едно очакване. Не знам колегите какво смятат. По-сложен е въпроса за графика на работата, защото е, много закъсняхме с процедурата по освобождаване от отговорност. И за нас е много трудно сега да отчетем вашия доклад. Идеята беше тук да работим във връзка с процедурата по освобождаване, по освобождаване от отговорност. Сметната палата изрази своето желание да даде своите коментари. Това ще е полезно. Имаме нужда от малко повече време. Трябва съответно да променим графика на работа с оглед на момента, в който комисията ще представи своя оценъчен доклад. Добре е, че комисията смята, че трябва да има сътрудничество с държавите членки. Много често говорим за общо управление. Това не е само въпрос с економически характер. Тук има и други измерения, когато става въпрос за конкретни резултати. Някои резултати вече се виждат. Те са постигнати благодарение на участието на държавите членки. Постиженията трябва да станат видими по цялата верига. Затова искам да попитам госпожо Дей. Как смята комисията да подобри сътрудничеството и Може ли да се подобри процедурата? Може ли да се даде по-голяма възможност на органите в държавите членки да участват по-активно в този оценъчен доклад за бъдеще? Това е конкретен въпрос от моя страна. Още нещо, което обсъдихме по доклада Хацимаркакис от миналата година. Кой застава за този доклад? Вие сте дошли днес тук, значи този доклад е ваш, но в доклада Хацимаркакис ние поискахме от комисията да номинира лица, оценители, е, които да застанат зад е, тези доклади, да работят по тях постоянно. Искам да попитам, направили ли сте нещо във връзка с тази препоръка? Отбелязвам че не виждам участие на службата за вътрешен одит. Смятате ли, че те могат да изиграят някаква роля по тези оценки? Разбирам, че моите въпроси отиват в всички посоки. Всъщност това е първи дебат и е трудно да знаем какво можем да очакваме, преди да видим конкретно каква информация ще ни предоставите. Член 318 от договора говори за постигнати резултати. Какво всъщност е един резултат? Това не е метафизичен въпрос. И как се прави разлика между резултат и изход? Защото думата изход тук присъства твърде често, но изход, заключение или постигнат резултат, това са две различни неща. Тук се говори за показатели, говори се за някакви последици, но ние трябва да направим разлика между последица и конкретен резултат. Така ще приключа, ще дам думата на колегите. Трябва да ви кажа обаче, че не беше лесно да се работи. Първо поради сроковете и на второ място трябва да кажа, че очаквах малко повече от комисията като ответна реакция въз основа и на член 318. Благодаря, колега Фиан. Следващия оратор е Йорго Хацимаркакис. Благодаря господин председател, госпожо Дей. Искам да кажа нещо приятно в началото. Екстрем гута zusammenarbeit, е, е, рапортер. Нека най-напред кажа нещо приятно, защото след това ще кажа някои не особено лицеприятни неща. А, нека кажа, че а, е, приветствам а, сътрудничеството,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 Не е достатъчно, госпожо Тей, да се придържаме към буквата на, на закона, на, на договора в случая. Не си вършим добре работата по отношение на нашите граждани, да накоплаци, ако, ако не можем да им обясним какво всъщност вършим. Да накоплатецът има право да знае как се харчат парите му. а, още повече как се начисляват данъците му. Добре знаете, че Сметната палата желая в край на краищата да, да ви даде една добра оценка, да ви, да ви освободи е, от отговорност, но, но това във всеки случай не може да става за сметка на интереса, на удовлетворението на дънакоплатец. Трябва да ви кажа, че аз очаквах нещо повече, нещо по-значително. От толкова време говорим по този въпрос. В край на кращата, какво излиза? Напънала се планината и родила мишка. Това не впечатлява, опазявам се. Честно казано, аз съм разочарован. Ам, Парламентът, разбира се, подкрепя комисията. Вие трябва да, да имате едни квалифицирани служители, но, но при толкова много служители да произведете това, честно казано съм озадачен, е, е, далеч по-добре би трябвало да се справите. И какво имаме тук? 16 страници честно казано, общи приказки. Какви работни места, колко работни места, вие говорите за някакъв общ резултат, общи цели, а пропускате нещо изключително важно, впрочем, образование, култура, изследователска работа, казвате, да, нещата вървели наред там, но, но това не е относително най-съществената част от разходите. Знаете, на немски ние <laughs> казваме бла, бла, бла, то не е само на немски се казва, общо взето. Ще ми прощавате, лукуми се разтягат. Миналата година ние излязохме с много конкретни предложения. Основни количествени показатели за изпълнение на задълженията. В крайна краща в частния сектор всеки така прави. А ние, примерно, ако бях учител, комисията щеше да повтаря годината. Опасявам се. Крайно не е удовлетворяващо е това, което получаваме. И господин председател, аз предлагам нашата комисия да изработи доклад по, по свой почин. Ние имаме достатъчно опит в отношенията с Сметната палата и надявам се ще постигнем нещо съдържателно. Онова, което ни се предлага, да, съответства на буквата, но не и на съдържанието. Благодаря, господин Макакис. Аз не мога да си позволя политически коментар. Аз разбирам, че господин Хаджимакакис не е удовлетворен, но какво друго? Следващият оратор – U, weet dat wij... Dat wij eh, ik zit van voren, mevrouw D. Eh, Госпожо Дей, е, ето ме, тук съм. Е, знаете, ние по принцип се отнасяме благосклонно към всичките ви усилия, обаче чухме вече две изказвания и а, това е един поменик, опасявам се от възражения и аз ще продължа в този дух. Казаното от колегите е в е, съзвучие и с моите мисли. Количеството не винаги означава качество. Ако вземете предходните доклади за оценка на резултатите, те обхващат всички политически области и бяха обемисти. 160 страници, повече от 300 страници за 2009 година. Аз не препоръчвам непременно да ни се предлагат такива библии, но 16-те страници, които ни предлагате сега, озадачават със своята оскъдност. за образованието, културата и така нататък, вие говорите, че по-нататък ще се заемете с друга политическа област, т.е. по години лека по лека ще обхванете всички политически области. Но това нас не ни удовлетворява. Имайки предвид още повече, че съгласно Лисабонския договор по 318 член трябва да обхваща всичко. Сега ни се предлага няколко странички и са засегнати няколко политически направления. А после, както казаха и колегите, предходните доклади бяха готови през месец май на следващата бюджетна година. А този доклад за 2010 получаваме 9 месеца по-късно. Още повече ни затруднявате по този начин и аз се надявам да приемете с разбиране нашата обесърченост. Сега, може да има някакво недоразумение. Е, казвате вие, че по 318 член е, е, нещата вече са се променили Е, може ли да ни обясните всъщност какво се е променило, така че на практика ни се отнема възможността да изразим осведомено мнение възоснова на вашия доклад? Благодаря, Ян Мълдър. Благодаря, господин председател. Този доклад е, за първи път показва спад в работата на комисията и това е достойно за съжаление. Ние, членовете на Европейския парламент, сме изправени пред проблема, че ако в миналото в повечето случаи парламентът е приемал да освободи комисията отговорност, то този път не съм сигурен, че това е препоръчител. Понеже когато повечето европейски държави членки е, се натъкват на невероятни бюджетни затруднения, Обект на наблюдение са от самата комисия във връзка с бюджетната дисциплина, а в същото време комисията не е в състояние да удовлетвори изискванията на сметната палата относно собствените си разходи. Много трудно можем да обясним това на гражданите. Защо след толкова години най-сетне Сметната палата не може да завери отчетите на комисията без оговорки, без резерви. В действащото междуинституционално споразумение по искане на парламента фигурира едно положение, съгласно което съгласие между парламента, съвета и комисията, държавите членки трябва всяка година да подават обобщени годишни отчети за управлението и разходването на европейските средства. Добре. Има ги тези справки, обаче те са засекретени. Е, колко нелепо може да е това? Значи, споразумението е тристранно, става въпрос за междуинституционалното, то се прилага, обаче, ние, страна по това споразумение, нямаме достъп до информация, която се е, предоставя е, по общо съгласие на трите страни. И, и това не е единственият въпрос, който ми се ще да поставя, що се отнася до практиката на комисията. Благодаря. На този етап е, бих искал да ви дам възможност, госпожа Дей, да отговорите. Понатрупаха се въпроси. Сигурен съм, направило ви е впечатление, че независимо от политическата принадлежност на изказалите се депутати, е, очакванията им са високи, е, въпросите, които задават сериозни, да, да но успеете да ни вдъхнете известна надежда. Е, благодаря. Вероятно, мога да отвърна тук на отправения призив от господин Стасис най-напред. Има известно недоразумение. За комисията докладът по 318 е в допълнение към всичко останало, което вършим. т.е. всичко, което поначало правим по линия на отчета е на ваше, на, на ваше разположение. Според нас обаче в този доклад не е уместно да съберем на едно всичко. А едва ли би било и полезно за дебат. Така че е, ние не разчитаме единствено на този доклад по 318 член от договора, е, за да ни оцените. Всяка година по 318 ние възнамеряваме да насочваме вниманието към няколко основни политически области, а всичко останало е на разположение. Сега, ако на вас ви се иска нещо наподобяващо енциклопедия, на докладите за оценка, които така или иначе се правят по ресори, бихме могли да се опитаме. Но според нас не това изисква е, нормата на 318 член от договор. И после това, което е по-важно, е начинът по който комисията е, се придвижва напред в процеса на оценка. Спомням си, миналата година бях тук, обсъждахме доклада на господин Хаджи Макакис и специално, що се отнася до структурните фондове, бе повдигнат въпроса за преминаване от е, акцента върху разходите към акцент върху резултатите. И аз не съм съгласна е, с твърденията, че не сме акцентирали именно резултатите. Ние обвързваме разходването на средствата с съответните политически приоритети и е, ще държим сметка на държавите членки при условие, разбира се, че следващата финансова перспектива бъде приета Така или иначе, ако погледнете доклада, който сме ви предоставили, ще видите много ясно какъв е замисълът на новата многогодишна финансова рамка. До сега имаше твърде много възможности за разпокъсана, откъслечна намеса, резултатите от която всъщност не могат и да бъдат обобщени, за да бъдат отчетени – сега съсредоточаваме всичко по линия на конкретните за всяка отделна държава членка препоръки, е, направени от комисията в рамките на, на новата договореност за економическо управление на общоевропейско равнище. И така, мисля, след няколко години подобна практика, нещата ще станат далеч по-ясни. Ако ми позволите сега да се върна на някои от конкретните въпроси. Първо, по графика. следващия доклад предстои към средата на ноември. Така ще бъде определено по-удобно за вас. И все пак, ако не можем, то не е защото не искаме е, е да обвържем календарния график, свързан с една бюджетна година и освобождаването ни отговорност по изпълнението на дадения бюджет, с графика на постъпване на резултатите от оценката на отделните програми. Що се отнася до съвместното управление, опасявам се, че не получаваме от държавите членки информация е, в достатъчен детайл. В отговор на казаното от господин Мълдър, Годишните обобщени справки, които подават държавите членки, са на разположение на, парламент, на парламента, стига държавите членки е, да се съгласят да декласифицират тази информация. До сега 15 са го направили, не всички 27. И справките на тези 15 са на разположение на парламент. Що се отнася до вътрешния одит? Знаете, той е независим, не можем да му разпореждаме, но трябва да ви кажа, че вътрешният одит все повече обръща внимание на изпълнението, т.е. на качеството на работата. И ние се опитваме да затворим цикъла – на политическия процес. Преди да излезем с нови политически предложения, да хвърлим поглед назад възоснова на докладите за оценка на резултатите. Future Commission work programs. for new items we uh, do a systematic check now as to whether an evaluation report exists and whether it's... Та много неща правим, които не са описани в доклада. Опитваме се всъщност с него да добавим нещо към усилията, които полагаме и до сега, ще полагаме и за напред. It was a first attempt. Uh, we tried to do something additional. Все пак имайте предвид, че това е първи опит. Ако той не ви удовлетворява, аз съм тук да се вслушам във вашите препоръки и ви определено е, във второто издание на доклада ще се опитаме да се съобразим с тях. Благодаря. Втори кръг изказвания на колегите. Вече седмина са се записали. Умолявам ви да сведете изказванията си до по-малко време, отколкото до сега. Да, благодаря, господин председател. Целият европейски е, замисъл е по-настоящен подложен на натиск. Поради еврокризата, общо взето финансовата криза, това, че някои държави не желаят да внасят е, е, в този проект толкова колкото са правили до сега, и според мен целият въпрос за приноса, за така наречената добавена стойност на европейския бюджет е от ключово значение за преодоляването на кризата. Ето защо оценката на резултатите е толкова важна. Ако не сме в състояние да покажем, че всичко, което финансираме с европейския бюджет, е наистина приносно, то ще изпаднем в затруднения далеч по-тежки от досегашните. И според мен, комисията, парламент трябва да си подадат ръка в търсенето на този далеч по-висок принос от разходването на европейския бюджет. Член съм на тази комисия от 2009 година, насами съм впечатлен от извършеното от Европейската сметна палата. Но, от друга страна, съм доста разочарован от ефекта от редица наши политически дейности. Да вземем общата селскостопанска политика и нейният екологичен аспект. Просто не вярвам на очите си. Не, не, не е завярване колко малко сме постигнали с огромното количество пари, които сме изразходвали. Поне в абсолютно изражение са доста макар и като относителна част от бюджета да не са. И значи далеч повече трябва да, да е, мислим за економическата ефективност, за ефекта на единица разходи на нашата политика. И бих искал да подкрепя казаното от колегите до тук. Далеч по-голяма степен трябва да се съсредоточим е по-активно да мислим за оценката на резултатите, които постигаме. Благодаря ви. Колега, просто бих искал да кажа, че госпожа Дея ни обръща внимание, че ни остават не повече от 10 минути преди да се отправи към другите си задължения. Господин Болчити си следващия оратор. Благодаря, господин председател. Пача комисия, тоделкът Kaip ir buvom pastebėję, mes pirmą kartą. Нека да се изкаже в защита на комисията. Това е първи доклад, който се занимава с конкретни области на политиката. Изготвянето на такъв доклад не е лесно. Така че искам да ви поздравя за това, че пред себе си имаме доклад, който ни дава представа какво се случва и който може да подпомогне постигането на разбирателство между комисията и съвета и да се даде представа какво се случва с фондовете. Имам обаче един въпрос. През 2009 година господин Баросо представи своя план за действие – те каза, че процесът от Болония не дава много добри резултати. Каза, че образователната ни система не е достатъчно конкурентно способна и изоставаме от Съединените щати, Япония и дори Китай. Той каза, че е необходимо образователната система да се промени изцяло. И тук искам да ви попитам. Прави ли са нещо в тази връзка? Господин Барозо направи това изявление преди две години и половина. Има ли някакъв постигнат напредък в областта на образованието и научната дейност? И какви резултати могат да се очакват тук? Благодаря, господин Болчитис. Господин Савама. Благодаря, благодаря господин председател. Съвсем накратко. Аз е, съм нов член на комисията и мисля, че мога да се изкажа като такъв е, и да ви предам поздравленията от света отвън. Защото е, тук не трябва да изпускаме от поглед най-важния елемент, а именно как всичко това изглежда на гражданите на Европейския съюз. Затова искам да се присъединя към коментарите на колегата Хербранди и колегата Хацимак... Хацимаркакес. И искам да подчертая, че тук трябва да се говорят смислени неща – ще ви дадем насоки, и трябва да работим заедно, но най-важното е гражданите да разберат какво точно получават за своите пари. Благодаря, Йорго Хацимаркакис. Съгласен съм, госпожа Стейн, с казаното от вас за кохезионните фондове. Комисията вече насочва повече средства там, е, поздравявам ви за това и няма какво да се срамувате от това. Е, кажете го в доклада, това е много добре. Ако имате въпроси към нас, как точно да организирате използването на средствата, погледнете просто нашите доклади. Докладите на парламента, приятели с огромно мнозинство. Там има достатъчно информация. Ще има доклад по собствена инициатива за оценката. Благодаря, Кристофър Фелнер. Благодаря. Радвам се да чуя че ще получим информацията по-рано, т.е. през ноември. В крайна сметка трябва нещата да са реалистични. Но опасявам се, че не обсъждаме нещата по същество, просто говорим за процеса. Може би, защото това е първата година, когато изобщо правим нещо такова. Така че за в бъдеще нека да мислим последните въпроси първо показателите за постигнати резултати. Те не са представени в доклада, но ние искаме да има такива показатели. След това трябва да има и ясно описание на първоначалното положение, спрямо което да се оценява дали или не дадено действие е постигнало резултат. На трето място. Всички знаем, че програмите са много дълги, и е трудно бързо да се разбере дали постигат резултати, но все пак е добре да има някакви междинни цели, спрямо които да се измерва постигнатия резултат. На трето място. Задълженията в договора са свързани с постигане на конкретни резултати. Затова, според мен, отворените, така да се каже, доклади трябва да се избягват. Това е нещо, което трябва да обсъдим и да продължим да обсъждаме, когато говорим за тези доклади. Благодаря, господин Фионер. Госпожо Дей? Очакванията към вас са големи. Херман Хесе, германският писател, веднъж беше казал «Всяко начало е омагясано. Надявам се, че и вие ще можете да омагясвате Комисията по бюджетен контрол. Всъщност, нашите очаквания не са чак толкова високи. Не искаме магия, искаме конкретни резултати. Комисията по култура се безпокои за това, че решението на парламента комисията да не плаща повече за телевизионни програми не е приложено от комисията. И тук бихме искали в контекста на оценката да се погрежим подобни парламентарни решения наистина да се спазват. Така че се надявам, че ще приемете коментарите и въпросите на колегите. Благодаря по първия коментар, добавената стойност. Съгласна съм. Има голям доклад за добавената стойност, свързана с бюджета, който комисията публикува заедно с предложението за многогодишната финансова рамка – и във връзка с въпроса, точно така обясняваме на гражданите какво се постига. Има безкрайно много примери, за които показват как точно се отразяват европейските средства на обичайното ежедневие на гражданите. Бихме могли да повторим елементи от този доклад, само че според нас това не е нужно, защото нашето предположение е, че всичките доклади, по които работим, са на разположение на вашата комисия и няма нужда да се повтарят. Ако искате да ви изготвим документ, в който са събрани всички елементи на информацията, добре, можем да го направим. Господин Фелнер, показателите за постигнатите резултати и междинните показатели са включени в предложението за многогодишната финансова рамка. Само, че новото предложение трябва да се приеме, програмите трябва да стартират, така че ще отнеме известно време, докато се стигне до реалното предложение. Що се от... приложение? Що се отнася до образованието, много неща се случиха след заявлението през 2009 година на господин Барозо. Особено във връзка с стратегията за 2020 година има две цели. Едната е за ранно напускащите училище, преждевременно напускащите училище и другата е за нивата на образование. Внимателно проследяваме напредъка на всяка една държава членка. Някои държави членки се справят много добре, дори ще надхвърлят целите, но други се справят по-зле и така а, можем да се съсредоточим върху тях, за да видим с какво можем да им помогнем. Много сериозно се занимаваме с въпроса, внимателно слушаме исканията, създаваме механизмите и внимателно проследяваме какви са постигнатите резултати. Но не е толкова лесно, защото първо трябва да се зададат цели и показатели, след това държавите членки трябва да ги въведат. Започваме да осъзнаваме, да, да си даваме сметка вече е, кои са областите, в които трябва да се направи още малко. При всички положения, е, голяма част от исканията на вашата комисия са взети предвид в този доклад. Ако искате е, да действаме с обобщаващ документ следващата година, ако това предпочита комисията, можем да го направим. Благодаря много, госпожо Даи, и много се радвам, че бяхте тук, за да обсъдите с нас тази тема. Искам да се съглася с казаното от колегата Балчитис. Благодарим ви много за първия доклад за оценката и както разбирам, вие ни предлагате да изразим своята позиция за това как можем да създадем обща система за показатели и оценка, това е едно предизвикателство, хвърлено към нас, предизвикателство да формулираме своите искания за показателите. Благодаря ви много, ще се видим следващия път. okay, great. Okay, the next, uh, the next punkt in the Tagesordnung. Uh... Следващата точка в дневния ред е точка, по която ще работим сега специален доклад на Европейската сметна палата инструменти на финансови инженеринг за малки и средни предприятия. Докладчик тук е господин Ривелини. Беше поискано да говорим по два доклада За целите на обмена на гледни точки искам да приветствам представителя на Сметната палата Харалд Ноак. Да, какво казвате всъщност? Ще ви дам думата, за да представите тази точка. Господин председател, уважаеми членове на парламента, радвам се, че съм тук сред вас. Миналия декември казах, че искам да изготвя специален доклад – сега приключихме специалния доклад на Европейската сметна палата относно финансовите инструменти за малките и средните предприятия, са финансирани от страна на ЕФРР, Европейския фонд за регионално развитие. Става въпрос за година 2012 година. Аз съм изготвил доклад и презентация. Надявам се, че ще демонстрирате търпение относно моята презентация. Това е една премиера. Доклада ще бъде публикуван официално следващата седмица. Обичайно първо публикуваме доклада, след това го представяме. Аз обаче се подготвих да направя обратното, тъй като Сметната палата беше поканена от вашата височайша комисия. Имаме електронни копия на доклада. Те ви бяха изпратени предварително миналата седмица, миналия вторник, в Страсбург. Обмених гледни точки с докладчик господин Ривелини. Говорихме за основните заключения и препоръки в доклада. Презентацията ще бъде представен от госпожа Фроденштайн, аташе в моята служба. По какво ще говоря? На първо място, какви са финансовите инструменти в рамките на кохезионната политика. На второ място, ще представя основните причини за изготвянето на такъв одит. Ще представя основните цели, приложно поле и подход на одита, след това ще говоря за заключенията и препоръките и накрая ще дам отговор на вашите въпроси и коментари. И ако е необходимо, госпожи и господа, ще използвам съкръщения. Тези съкръщения са включени в глосара към специалния доклад. Следващия диапозитив, ако може, госпожи и господа, Финансовите инструменти са различни спрямо традиционната безвъзмежна помощ. В рамката на Европейския съюз за кохезионната политика имаме финансови инструменти като капитал, кредити и гаранции. Това са три основни фонда капиталов, кредитен и гаранционен. Тези фондове отпускат средства различни МСП могат да използват средства по различни фондове. Естествено, тук трябва да се отчете така наречения револвиращ ефект. Съответно, един фонд може да е несъществуващ за някои предприятия или уместен, ако финансирането се осъществява в продължение на дълъг период от време. Този тип структура изисква активното участие на всички частни посредници или обществени посредници. Обичайно те се наричат банки – Тяхното участие е задължително, тъй като системата е сложна. Европейската комисия и инвестиционния фонд участват, за да привлекат допълнителни средства от частни инвеститори. И накрая, както се вижда от графиката, мнозинството от фондовете се обединяват около един холдингов фонд, виждате го в центъра. Той обаче не е задължителен. Целта на кохезионната политика е да укрепи економическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз, като целта е да се намалят разликите в развитието на различните райони. Целта на тази политика е да насърчава растеж, да създава работни места – МСП се смятат за гръбнака на европейската економика. На тях се падат 99% от всички предприятия. Те са изключително важни за създаването на растеж, работни места. Финансирането на МСП не е нещо ново те имат все по-голямо финансово значение. Между 2007 и 2013 година за този програмен период имаме някъде около 400 фонда за прилагане на средствата по фондовете, като те управляват някъде около 10 милиарда евро. Както беше казано в петия доклад за кохезионната политика, тези фондове ще имат ключова роля при изграждането на политиката на сближаване след 2013 година. Настоящата економическа криза и кредитната криза доведоха до по-големи трудности за получаване на финансиране от страна на МСП, за да развият те своите дейности. Основните заинтересовани лица, парламента, съвета, демонстрират интерес за това как се изпълняват а, тези програми, как се използват тези инструменти, за да се постигнат политиките на Европейския съюз. И тези институции искат да видят ангажираност от страна на онези, които отпускат средствата по фондовете. Какви са основните цели на одита? Трябва да се види дали средствата по ЕФРР свързани с финансовите инструменти за МСП, са отпускани ефикасно и ефективно. Ето защо одита постави ударението върху три основни аспекта. На първо място, качеството на оценката по отношение на това разминаване в финансирането. Тук се определя и степента на интервенция на финансовите пазари. На второ място, дали е уместна рамката на ЕФРР, за да се изпълнят финансовите инструменти за МСП и накрая ефикасността и ефективността на финансовите инструменти на ЕФРР. Колкото по-ефикасни са тези инструменти, толкова повече те допринасят за растежа и заетостта. Одита покри периода 2000 до 2006 и 2007 до 2013 година. Това са два програмни периода. За периода от 2000 до 2006 година нашите проекти бяха приключени, почти по всички от тях работата вече превършва. За 2007 до 2013 година, след е, между 3 и 5 години на действие, се очакваше фондовете вече да работят с пълна скорост. Одитите бяха направени на ниво комисия, като Европейския инвестиционен фонд беше ключов играч тук, когато се определя характера на инструментите, участваха и държавите членки. Имахме 34 капиталови и дългови операции в 5 държави членки. Извадката представляваше около 40% от средствата за периода от 2007 до 2013 година. Опитахме се да разгледаме разглеждане на всички видове финансови инструменти, независимо дали става въпрос за капиталови дългове. Опитахме се да осигурим географски баланс да отчетем типа на различните структури, които отпускат средствата. Освен това, получихме допълнителна информация от одитите на комисията и сметната палата, свързани с декларациите за достоверност и точност на отчетите в 7 държави членки. Някои от тях Италия, Испания, Великобритания, Гърция, Германия – Естония, Словакия също. За да получим по-пълна представа за тези инструменти, анализирахме добрите практики по някои международни известни програми, като Европейската програма за възстановяване в Германия, позната като програмата Маршал в Германия, някои други програми в Израел и САЩ. В САЩ тази програма се нарича програма за малките и средните предприятия и тяхното финансиране. Освен това, направихме някои съпоставки с съществуващи програми, например така наречения ETF Startup Facility. Погледнете в Гласаря какво означава това. Всички тези инструменти и програми следват една и съща логика. Те имат една и съща цел създаване на растеж и работни места, като се подпомагат МСП чрез различни финансови инструменти. Основните разлики са свързани с степента на общо управление и различните цели, свързани с постигането на сближаване. Смятаме, че тези показатели са необходими, за да се стандартизират процедурите и да се подобрят те. Сметната палата оцени възможността да се привличат средства и от частния сектор. За тази цел се използваше едно съотношение на привличане на средствата. От една страна средствата, които са публични по своя характер за МСП и е, средствата, които идват по различните програми. Заключенията на Сметната палата могат да бъдат обединени в три основни групи. На първо място, по отношение на оценката на пропуските в финансирането, всъщност оказва се, че няма липса на оценки за периода от 2000 до 2006 година. По отношение на периода от 2007 до 2013 година, въпреки отсъствието на правно задължение, беше направена оценка на пропуските в финансирането. Това беше направено по искане на комисията и на държавите членки. Беше направена оценка, която е строго характерна за различните държави и членки. Оценките като цяло бяха независими и бяха често забавени, Нямаше независима независим преглед на качеството на тези оценки, но през септември 2011 година този пропуск в финансирането беше определен като отчасти незадоволителен и беше определен като основна причина за забавяне в изпълнението. На второ място, уместността на тази рамка по Европейския фонд за регионално развитие. Основната критика на Сметната палата тук е свързана с факта, че въпреки, че се увеличава финансовата значимост на тези инструменти, регламентите по структурните фондове за 2007 до 2013 година не отчитат достатъчно голяма степен разнообразния характер на различните финансови инструменти. Съответно, тяхното изпълнение беше правено възоснова на правни основания, създадени за безвъзмезната помощ. Нямаше достатъчно, система, достатъчно голяма система за наблюдение на тези фондове. Имаме насоки от комисията, конкретни по своя характер, които се появиха през февруари 2011 година в средата на програмния период. Това не беше достатъчно рано. Освен това, поради характера на тези насоки, те не са задължителни по своя характер и съответно пострада по някакъв начин ефикасността и ефективността на финансовите инструменти. Ако трябва да направим по-задълбочен анализ, Сметната палата идентифицира четири основни слабости, които остават дори и след документа на комисията, така наречените насоки. На първо място, недостатъчно добри разпоредби за привличане на средства и за револвиращите фондове. Тук говоря за въздействието върху дългосрочните последици от използването на средства по фондовете. На второ място, възможност да се отпускат средства към финансовите инструменти, без да има необходимата обосновка за това. Обърнете внимание в тази връзка на страница 25, секция 2 от доклада. На трето място, възможност за неоснователно прибягване към преференциално третиране на частния сектор. Доклада показва пример, според който рисковете по капиталовите фондове се поемат от частния сектор. И на четвърто място неясни условия за допустимост по отношение на работния капитал. Други аспекти във връзка с ЕФРР са свързани с сложността на на различните финансови инструменти, териториалния подход и сложната управленска структура на оперативните програми. Тук се стига до твърде големи режийни разходи и има големи рискове за отпускането на средства. Тези рискове не могат да бъдат достатъчно диверсифицирани спрямо един стабилен брой МСП. Сметната палата оцени и ефикасността и ефективността на различните МСП. Постигнатите резултати от страна на МСП не са достатъчно задоволителни поради закъснелия характер на отпускането на средства. Това забавяне поставя на риск основните предимства на помощта, която трябва да се връща, така наречения капацитет за рециклиране на, на фондовете. Трябва да се отчете и недостатъчно добрата възможност на ЕФР да привлича частни средства по тези инструмента в съпоставка с други европейски схеми за развитието на малките и средните предприятия. Важно е да се прави разлика между видовете фондове. Например, съотношението на така наречената възможност за привличане е различно по различните фондове, когато се отчита, например, СМЕК. Препоръките на Сметната палата целят да се справим с основните недостатъци. На първо място трябва да се гарантира, че бъдещите инструменти се създават само след като е направена стабилна оценка на пропуска на финансирането. Регулаторната рамка трябва да се адаптира спрямо характера на различните финансови инструменти, за да се избегнат недостатъците, които имаме в момента. Освен това, с оглед на предложението за законодателство след 2013 година, което в момента се обсъжда. Сметната палата е дала своите становища. Те бяха представени от колези, колегите Фазакас и е, Габор. Там се определя част от е, проблемите. Сметната палата препоръчва на държавите членки да включат всички видове системи за съфинансиране в рамките на една единна оперативна програма. Например, Португалия направи това за фондовете по гарантиране и постигна добри резултати. Системата на наблюдение и контрол трябва да се адаптира и да се направи разлика, когато става въпрос за безвъзмезната помощ. важните понятия леварич или привличане на средства и рециклиране трябва да се уточнят на ниво държава членка, трябва да се намерят минимални нива на привличане на капитал. The Commission should also explore the possibility of supply Комисията проучва възможността да даде на държавите членки готови структури за финансовите инструменти, като целта е да се избегнат забавянията. Имаме примери в доклада и накрая, ако тези препоръки не могат да бъдат приложени в рамките на кохезионната политика, Сметната палата смята, че трябва да имат други начини за подкрепа на МСП чрез финансови инструменти. Естествено, трябва да се отчете развитието в последните месеци в Европейския съюз. Радваме се, че комисията не стоя с кръстени ръце. Комисията разработи специфична методология за одит за финансовите инструменти и освен това направи поправка в регламента за структурните фондове, като целта е да се постигне получаване на информация от държавите членки относно изпълнението на финансовите инструменти. Тази информация трябва да е редовна. Комисията, освен това, изготви два основни документа относно финансовите инструменти, работен документ на службите на комисията, наречен финансовите инструменти по кохизонната политика. Той ще бъде представен от господин Дефан. Имаме и избит доклад относно изпълнението на финансовите инструменти за 2010 година. Там се говори за запълването на така наречения пропуск в финансирането и накрая, но не на последно място, искам да спомена и предложението за регулаторна рамка на комисията за периода след 2013 година и е, становището на Сметната палата 7.11 относно предишния документ. Надявам се, че тази презентация ще допринесе за по-доброто използване на кохезионния фонд е, и благодаря за вниманието kleine und mittlere Unternehmen. Das hat ja auch Präsident Barroso und Vizepräsident Tajani mehrfach. Много важен доклад. Председателя Барозо и заместник председателя Таяни многократно подчертава значението на малките и средни предприятия. 99% от предприятията, над 99% имат по-малко от 50 служители така че е много важно подробно да обсъдим тези въпроси. И тук искам да обърна внимание на депутатите на часа. Напредваме. Говорихме за финансовите инструменти. Давам думата на генералния директор. Междувременно нека да я приветствам в комисията. И така ще обсъдим накратко специалния доклад. Така че първо ще дам думата на колегите по доклада, господин Фелнер. Но може би първо докладчика, господин Ривелини. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на доктор Ноак за неговата презентация и за сътрудничеството с нас. Миналата седмица се срещнахме, за да подготвим срещата днес. Презентацията на господин Ноак напълно иллюстрира резултатите от оценката на Сметната палата за финансовите инструменти от 2006 година до 2009 година. Има много въпроси, които заслужават да им се обърне повече внимание, но за да бъда кратък, ще се съсредоточа върху най-важните. А накрая ще коментирам в най-общ план. Като цяло подкрепим финансовите инструменти. Особено когато има криза – за мен са особено важни инструментите, които насърчават економическото развитие, заетостта и прочие. Не можем обаче да отречем факта, че има големи пропуски в финансовия период, разглеждан от Европейската сметна палата. Има сериозни пропуски, що се отнася до ефекта на ласта и до ефекта на умножаването. Ако разгледате данните, ще видите, че ефекта на леверидж в при капиталите или едно, т.е. леверидж няма, или едно цяло и 75, това е най-високата стойност. При кредитните инструменти от 1 до 1,65. Е и, а, и Европейската комисия изглежда погрешно включва и съфинансирането от държавите членки, когато се взема предвид – ефекта на умножаването, но всъщност съфинансирането е задължителна част и трябва да се разглежда като основен бюджет, а не като част от ефекта на множението. Но на места имаме добър ефект на умножаване от 4 до 170 пъти повече. може би добре да получим в писмен вид информация по фонд и по държава членка. Тук важен въпрос не свързан с финансовия дефицит. От 2001 до 2006 година не се е правила оценка на финансов на а, недостига за финансирането. В последствие такава, такава оценка се е поискала и а, са подадени 55 такива оценки. Много важно е да се оцени разликата в предвидените и заделените средства и е, финансовия дефицит. Всичко това ще е включено в моя доклад. Много важно е да се определят приоритетите. Там, където има високи рискове, трябва да се предоставят по-малко финансови инструменти. Според мен голяма част от тези резултати са неадекватни. Тук мисля за показателите за оперативните програми, например. Те съвсем не са предвидени за конкретните особености на инструментите за финансов инженеринг. Много често средствата не са използвани за предвидената цел. В Андалуксия, например, има ужасни примери. И така, при всички тези пропуски може да се очаква е, от мен да взема позиция против финансовите инструменти, но според мен финансовите инструменти – имат много добър потенциал, затова ги подкрепям, но настоявам да променим оперативната и правна платформа, която се използва на този етап. Европейската комисия си дава сметка, че има сериозни недостатъци на тези фондове. И това е поради факта, че финансовите инструменти са създадени без ясна правна рамка. Новият финансов регламент в момента се изготвя. Аз съм докладчик заедно с госпожа Гресле и там в цялата осма глава се разглежда именно този въпрос. Опитваме се да се справим с правната несигурност. Смятам, че ако правната рамка за бъдеще стане такава, каквато е предложена в 8 глава на проекта за нов финансов регламент, тогава тези недостатъци ще бъдат преодолени. Искам да се обърна към Европейската сметна палата и да я призова да предостави писмен на обяснение за оперативните разходи и управленските разходи, свързани с тези фондове, защото държавите членки не са предоставили такава информация. А сега към Европейската комисия. Бих се радвал да получа повече информация за това как точно делегираните факти, които проистичат от финансовия регламент, делегираните актове, извинете, ще бъдат обвързани с конкретните действия на парламента и съвета. Това е съобщение 662 от 2011 година. Мисля, че е много важно методите за оценка да са еднакви. За съжаление, в момента се използват различни методи. Това означава, че е много трудно да се достигне до реалните данни. Много важно е методологията да се хармонизира. И трябва да направим всичко възможно за това. много важно е да получим информация е, колко средства отиват е, във всяка държава членка и от всеки фонд. Благодаря, господин Фиалнер, има думата. Microphone. Thank you very much for that presentation. Uh, financial engineering, financial engineering instrument has been some... Благодаря ви за експозето. Финансовия инженеринг ни създава главоболие в контекста на процедурата за освобождаване от отговорност и май главоболието ни се засили след всичко това, което чухме. Отчасти, защото сама е, комисията стига до заключението, че това са проекти е, с високо рисков профил, а от друга страна, е, поради това, че не разполагаме с необходимата нормативна уредба. Все пак аз съм съгласен с докладчика, че инструментите за финансов инженеринг имат своето място. Но тяхното приложение трябва да бъде ограничено, добре уредено и при условията на изчерпателна оценка на потребността. У мен обаче възникват два въпроса. Първо, виждам, че палатата твърди, е, че поради регионализацията на политиката, финансовите инструменти е, са е, били разпространени в количества под критичната им маса. Питам комисията как ще преодолее този недостатък. Комисията, вероятно и представителите на Сметната палата, доколкото регионализацията е кръгален камък на кохезионната политика. По-нататък е, в е, работния документ на комисията намирам нещо, което до някъде ме изненадва. Там се казва, че комисията все още разчита на факултативна отчетност от държавите членки, за да изготви отчета си за 2011 година. Знаем какви огромни проблеми поради това за 2010. За 2011 оказва се все същото. А аз бях останал с впечатлението, че изменение и допълнен регламент, прият през декември миналата година, уж решава този въпрос. We deal with this back then. Uh, maybe the commission could, could explain this. Вероятно комисията може да хвърли светлина. През 2010 година имаше проблеми. Знаехме през декември миналата година, когато приемахме измененото законодателство, че това е така. Защо всъщност не сме поправили нещата. А, благодаря. Аз бих искал само да, да напомня, че на 30 май 2012 година ще се представи доклада официално завършен и тогава ще има много възможности за обсъждане. Сметната палата поиска да работим конкретно по докладът. Е, така че колегите, е, които искат да вземат думата, нека имат това предвид, да, да ни остане все пак и време за разговор с господин Деве. Още няколко колеги пожелаха думата. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на господин Ноак за експозето. То беше много поучително. Ние вече работим по уредбата на предстоящата финансова перспектива. И едно от интересните нови неща наистина са финансовите инструменти и специфичното прилагане на финансови инструменти по области на бюджета, което ще даде възможност за привличането на капитали от частния сектор. Една от положителните последици от прилагането на такива специфични инструменти за малките и средни предприятия трябва да признаем разочарова – пак що се отнася до привличането на частни капитали, за разлика от други приложими инструменти. Защо е така? Питам се, защото МСП не са освоили достатъчно тези нови инструменти ли? А и какви други инструменти би могъл да приложи Европейският съюз за малките и средни предприятия за облегчаване на достъпа им до капитал? Аз съм запозната с транспорта и туризма и, и знам колко трудно е привличането на частни капитали за обществени проекти. Въпросът за законодателството, за нормативната уредба на тези инструменти. Къде са всъщност пропуските? къде куца законодателството? Действащото законодателство достатъчно ли е всъщност или не Що се отнася до Европейската инвестиционна банка? Колко полезно е въвеждането на нови инвестиционни инструменти предвид ролята, която би могла да играе Европейската инвестиционна банка. И, просто, и после действащите институции е, разполагат ли с достатъчно експертен потенциал или трябва да потърсим някакви други възможности? И накрая направена е препоръка финансовите инструменти да бъдат разграничавани от е, дотациите, от, от е, собствено държавната помощ. За средно и дългосрочните проекти, мисля, това вече е факт. Разграничаването се прави. Така че бихте ли доразвили тази теза? И накрая вие говорихте за различни страни, за Испания, Португалия, Германия с с различните мащаби на дребната и средна стопанска дейност. 50-60 е, души щатно разписание може да е много, може и да е малко, в зависимост от е, страната. Госпожа Гресле. Господин председател, аз е, исках само да кажа, че се сещам за новите дрехи на краля. И сега тук, ако направим аналогията, опасявам се на всички ясно, че кралят е гол. Финансовите инструменти, които тези новите финансови инструменти, които още тяха да бъдат някаква панацея, се оказаха безполезни. И каква е издръжката на цялата тази дейност? Е, Сметната палата пита за издръжката за административните разходи. Това е въпрос, който мен живо ме интересува. И въпрос към комисията. Как тълкува комисията тази констатация на Сметната палата за административните разходи? И се опасявам, че отново трябва да си признаем, че никаква не сме я свършили. Следващият оратор. Благодаря за интересния доклад, който общо взето е, е от значение за кохезионната политика. Сметната палата обаче препоръчва всички финансови инструменти да бъдат обединени. И е, не смята ли Сметната палата, че подобно обединяване би противоречало на целите на регионалната политика, чиято сърцевина е разграничаването на регионите? Няма ли по този начин да се наруши ефикасността на инструментите? колегата Иванова. Е, благодаря ви, господин председател. Извинявайте, че пропуснах част от изложението. Трябваше да гласувам в е, друга комисия. Но аз благодаря за отлично извършената работа. Докладът е полезен и своевременен. Е, имайки предвид колко са важни тези инструменти, предвид възможността за дългово финансиране, за обращаемост на средствата – и е от съществено значение да сме наясно доколко ефикасно е прилагането на тези инструменти за стопанската дейност. Е, доклада е, повдига редица въпроси, аз ще се спра само на два. Първо, проблемът за несъответствието между търсенето и предлагането на различните инструменти. И вторият, много важен въпрос, повдиган не веднъж, е за липсата на ясни и непротиворечиви показатели за ефикасност. Твърде трудно можем да преценим ефикасността, ако нямаме база за сравнение. Въпросът ми към палатата е такъв. Е, в доклада вие твърдите, че ще разгледате альтернативни форми за подкрепа на МСП. И във връзка с въпроса, повдигнат от госпожа Аяла, как гледате вие на ролята на Европейската инвестиционна банка в тази връзка? А към комисията въпросът ми е какви конкретни мерки ще предприемете, за да се справите с тези предизвикателства, по-конкретно в предшестващия е, разходването на средствата анализ. Благодаря. Благодаря, колеги. Имайки преди всичко казано тук, до 30 май ще имаме много възможности да се занимаем с доклада. Моля нашия докладчик да обобщи за не повече от 3 минути. Много неща тук става въпрос за докладчика от Сметната палата. Много въпроси бяха зададени към комисията, а на останалите бихме могли да получим отговори в писмена форма. Но позволете ми да подчертая нещо друго. Обаче, мен ме попитаха дали съм готов. Обичайната процедура е друга. Аз бих искал само да подчертая, че нещата не са черно-бели. при прилагане на новите инструменти трябва да е на лице е, необходимата рамка, необходимия подход. Финансовите инструменти не са просто и единствено заеми, които могат да бъдат върнати, могат и да не бъдат обслужени. С финансовите инструменти се търси далеч по-значим ефект поради което наистина е необходимо по-сериозно регулиране. И така стигаме до един от важните въпроси. Наистина, не във всички държави членки могат да се прилагат едни и същи инструменти. В не така развитите държави членки, например, е по-уместно да се прибягва до обичайната форма на кредитиране – Просто защото не разполагаме, тези държави членки не разполагат с капацитета за управление на финансови инструменти. Е, тук става въпрос за управител-посредник, за банки, които имат опит в тази област. Значи трябва диференциация. И така стигаме до друг въпрос на общоевропейско равнище има значителен експертен капацитет в комисията, а най-вече и в Европейската инвестиционна банка, Европейски инвестиционен фонд. Експертите са там. Те могат да управляват такива съвремени финансови инструменти и до сега е, всъщност са участвали по един много професионален начин в тази дейност на, на въпроса благоприятно ли е прилагането на такива инструменти. Ако добре познавате риск и ако можете уверено да управлявате риска, да, разбира се. Но за да управлявате риска са необходими правила, уредба някаква и опит не може нито без едното, нито без другото. И когато няма опит, по-добре е да се финансира, ако щете, безвъзмезно, както сме го правили до сега, вместо да привличаме частен акционерен капитал. Няма съмнение, според мен, че при привличането на държавни средства, като се спазва критерия по-голям ефект на единица евро, то не може да се разчита на държавите членки. Трябва да се търси частно финансиране и, и защо не винаги може да бъде привлечено то. Това е въпросът ми. А трябва да имаме предвид и, че не всяко малко или средно предприятие е наясно с дългосрочните перспективи на собствената си дейност. А един частен е, финансист се интересува от модела, от в организацията на стопанската дейност. И когато няма яснота по тези въпроси, няма и смисъл да се прилагат някакви по-модерни финансови инструменти. Разходи за управление или, или административни разходи. Беше зададен такъв въпрос разполагаме с информацията, можем да ви дадем числата. Е, те всъщност бяха включени в един по-ранен проект на, на доклада. Мисля, господин Мълдър е, зададе такъв въпрос. Ние ще ви предоставим информация за таксите. Но пък проблемът се състои в това, че е, интервалът, в който се полагат тези такси по своите размери е доста широк. Въпросът на господин Фелнер. Отчетност. Позволете ми да кажа следното. Ако бъде създадено холдингово дружество, фонд, и ако комисията и съответно да накоплатецът е собственик на този фонд, то друго не може и да се каже. В една обикновена фирма има система за счетоводна отчетност и всеки, който се разпорежда със средства, трябва да се отчете на, на месечи, е, на полугодие, както искате, но, но принципът не подлежи на съмнение. Който разходва, трябва да се отчете за направените разходи пред собственика на средствата. Това е елементарна истина от, от стопанския живот. И накрая въпроса на, Ставракак, на господин Ставракакис. Е, да, наистина, аз вече казах, трябва да бъде е, регионално е, диференциран подходът. Край на краища целта е да се предприемат мерки за развитието на дадения регион съобразно потребностите му и разбира се, от това, от тази оценка зависи и подбора на инструменти. Ролята на Европейската инвестиционна банка, по-нататък на Европейския инвестиционен фонд, те, зи две институции, разполагат със значителен експертен потенциал, но нормативната уредба не бива да изостава. Да не говорим, че ако се търси класическа економическа ефективност, рискът винаги е по-висок, отколкото ако просто се раздават безвъзмезно средства. Да, благодаря. Благодаря ви за дадените отговори. Въпросите бяха доста. И лично казано, аз проявявам такъв голям интерес към малките и средни предприятия, че бих могъл да ви оставя да, да разговаряме надълго и на широко, но, но доста въпроси пък бяха зададени и на комисията. Наред с е, темата за финансовите инструменти, тук възниква въпросът за банковото регулиране, който въпрос е на дневен ред и на други комисии на Европейския парламент. И дали банковото регулиране до някъде не спъва финансирането на малки и средни предприятия. От друга страна пък тези предприятия се нуждаят от микрокредити. 5000 евро, 10 000 евро, които могат да бъдат насъщно необходими за оцеляването на едно предприятие. Но дали тези 5-10 хиляди да се управляват от централен фонд с е, оценка е, и, и, и така нататък. Не знам. Както каза госпожа Гресле, тук вероятно административните разходи биха били прекомерно високи спрямо е, обема на финансирането. Но какво очаква Генералната дирекция на комисията? по линия на, на регулирането на уредбата и нейното усъвършенстване. Благодаря на Сметната палата, на господин Новак за доклада, е, посветен на един от важните въпроси на вниманието на Европейския парламент. А сега господин Дева от комисията, който ще ни запознае с проекто регламента за специфичните финансови инструменти за кохезионната политика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Надявам се в новото си качество да мога все така да взаимодействам продуктивно с Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Работният документ представен от комисията, обхваща три основни теми. Първо, защо играят все по-голяма роля финансовите инструменти за кохезионната политика? На второ място, какъв е натрупания до сега опит и какви проблеми са констатирани? Господин Новак е, направи много съдържателно изложение по този въпрос, за което му благодаря, както и за доклада на палатата. И трето, трето в нашия работен документ, което според мен е и най-важно, е въпросът за мерките по преодоляване на констатираните проблеми. И така съвсем накратко, по първата тема, за нас, а мисля това е, бе подкрепено и от докладчика, Финансовите инструменти са важно средство за мобилизиране на повече инвестиционни средства за растеж и за етос, което разбира се ни е необходимо повече от когато и да било днес. Криза е, държавните средства са оскъдни. Така че, съвсем накратко, съвсем накратко, едно евро в рамките на финансов инструмент може да мобилизира още няколко евро в рамките на кохезионната политика за стимулирането на растежа и заетостта. И второ, което е много важно, обединявайки държавни, извинете, обединявайки различни източници на частно финансиране, ние получаваме достъп не само до парите, а и до управленския опит на частния сектор, което е много важно за качеството и устойчивостта на проектите. И една много важна оговорка. Тук говорим специфично за финансови инструменти за кохезионната политика. Значи става дума за финансиране на проекти в по-слабо развити региони, е, е, в части от Европейския съюз, натъкващи се на економически трудности. И то не с оглед непременно на краткосрочната висока рентабилност, а винаги с оглед на дългосрочния социален и общо економически ефект, ако говорим за енергийна ефективност, например, и така нататък. И това трябва да се има предвид, когато се оценяват резултатите, когато се търсят показатели за резултатност. Според мен не е уместно да се сравняват резултатите от изразходването на едно евро в един по-слабо развит регион от тези, постигнати в един по-високо развит регион. Но пък показателите за ефикасност, за резултатност са важни. Необходимо е от друга страна да се подхожда е, е, преференциално за да бъдат привлечени частните капитали. Така че на първо място е кохизионната политика и нейните цели. Сега, натрупаният опит. Вярно е, че е, пътят, е, който сме извървели до сега, бе много стръмен. И е, началното прилагане на финансовите инструменти далеч не беше лесна работа. И все пак, благодарение именно на този стръмен път, натрупахме и голям опит, както положителен, така и отрицателен. 5% е относителният дял на тези инструменти в фонда за развитие още 7,5% от структурните фондове, енергийна ефективност, но и много други проекти. Европейски инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка участваха активно и мултипликационният ефект се проявява на практика. Наистина, привличат се средства от много източници в допълнение към структурните фондове. Ясно е обаче, че не всичко бе благополучно. Установихме няколко проблема и господин Новак ги разви подробно. Така че, нека само напомня, липсващи или нискокачествени бизнес планове, недостатъчен анализ на търсенето и предлагането, забава в освояването на средствата, нисък мултипликационен ефект, липса на експертен потенциал, прекомерно отпускане на средства повече отколкото са освояеми. Нещо, което се каза неведнъж. И е накрая административната издръжка, която някакси не е обвързана с резултатите. Така че аз съм съгласен до голяма степен е, с констатациите на Сметната палата, а именно, че главната причина за тези на благополучие е, се свежда до недостатъци, до недостатъчно детайлизиране на уредбата на насоките и указанията за прилагането на тези инструменти. И така, какво сме направили, за да преодолеем тези слабости? Първо, в рамките на текущия програмен период. Както признава господин Нова, комисията не е седяла с кръстени ръце. И ето на, ние предприехме действия в следните области. Държавите членки вече имат на разположение експертна помощ. Например, изяснихме, че при приключване на проекта само фактически изразходваните на крайните бенефициери средства – попадат в обема на допустими за възстановяване разходи. По-нататък подобрена е информацията за прилагането на тези инструменти. На първи етап тя се подава факултативно и доколкото разбирам за господин Фиала, това все още не удовлетворява. Така е, но но ние вървим нататък. Комисията предлага изменения и допълнение на регламента, съгласно които подробната отчетност ще стане и задължителна. Не всичко, което предлага комисията, обаче се приема. Нека припомня, ние искахме да отидем по-далеч. Да ограничим плащанията до два периода оценени инвестиционни потребности, което обаче съветът не прие. Вече по-нататък. Предприемаме много допълнителни мерки за одит, за да постигнем уверение, да, да се запознаем как, конкретно с това, което става на място. Това за текущия период. За следващия програмен период предлагаме една изчерпателна нормативна уредба, която смятаме ще преодолее всички конкретни слабости, констатирани от Сметната палата. Проектофинансовият регламент всъщност включва хармонизирана уредба на всички финансирани от ЕС финансови инструменти. А що се отнася до регламента за с общи разпоредби, в него акцентът в значителна степен се поставя върху предварителната екс-анте оценка, посветена на търсене и предлагане, инвестиционни потребности, участие на частния сектор, коефициент на задлъжнялост, критична маса и какво ли не всичко, което бе посочено тук в хода на дискусията. За изпълнението ще бъдат на лице различни възможности. Да, европейските фондове са все така на лице. След това стандартизирани финансови инструменти с обща приложимост и най-сетне специфични национални или регионални инструменти. В частност, стандартизираните финансови инструменти би трябвало да дадат възможност за ускоряване на освояването, което е един от констатираните проблеми. Правим също така ясни предложения за финансовото управление. Предвиждаме постепенно освояване с оглед на финансовите потребности на бенефициерите за срок от не повече от две години, така че ще преодолеем посочени от господин Новак и от е, членовете на парламента е, проблем за прекомерно отпускане на средства. Управленските разходи, е, основани на показатели за изпълнение, наблюдение, отчетност и оценка при ясни правила. В заключение, Комисията независимо от всички проблеми, които разбира се не бива да пренебрегваме, смята, че финансовите инструменти имат сериозен потенциал в контекста на кохезионната политика. Край на краищата нещата се свежда до това да постигнем повече с по-малко, което е и крайно необходимо в днешната обстановка. Както казах, пътят, който извървяхме, бе много стръмен. Натъкнахме се на проблеми, които не могат да бъдат толерирани. Благодарни сме на Сметната палата за доклада, макар и да, трябва да кажем, че в някои отношения вероятно имаме малки различия помежду си. Например, що се отнася до специфичната характеристика на кохезионната политика от една страна и на регионалната от друга. Във връзка с казаното от госпожа Гресле за участието на генерална дирекция ЕГФИН, ако се запознаете с отговорите, дадени от комисията на Сметната палата, ще видите, че Генерална дирекция ЕКФИН е участвала активно в изработването му. Им. Да не говорим, че поначало всичко, което излиза от комисията е общо дело. Както казах, доколкото ни бе възможно, за текущия период сме направили корекции, а за следващия предлагаме изчерпателна уредба, която отчита всичко, което препоръчва палатата. Разбира се, комисията предлага нищо повече. И разбира се, разчитаме на вас, на, на законодателя, на съзаконодателя, но най-вече на Европейския парламент, защото тази всеобхватна, комплексна уредба на финансовите инструменти да се превърне в нормативен акт и да заработи. Благодаря. Надявам се да съм бил кратък. По-кратък не можах да бъда. Благодаря, господин генерален директор. Надявам се, че въпросите, които бяха зададени към комисията, са получили поне някакъв отговор. Те хич не бяха прости. Кой иска да се изкаже? Госпожа Гресле, господин Гайер. Госпожа Гресле е първа. Благодаря. Много рядко можем да видим на практика е, прилагането на е, това искане, което имаме да се учим в движение и да използваме ефективно средствата на дънакоплаците. Приветствам факта, че сме започнали сега да се учим. По отношение на подкрепата на законодателя, тя е много важна, защото липсваше в комисията по регионални въпроси. Комисията сега преработи съществуващите разпоредби. Ние обаче не си свършихме работата. Надявам се, че това няма да се случва отново в бъдеще. този 10 годишен фонд, господин генерален директор, обсъди го с комисията, когато говорихме за финансовите регламенти. Разгледахме освен това структурните фондове, аз много се получих. Мисля, че генерална дирекция бюджет също ще трябва доста да се получи. Какво ще стане с тези програма, с тази програма за 10 годишно финансиране. Искам да разбера какво точно ще се направи като оценка във връзка с загубите. Тъй като има някои загуби, може ли да ни дадете информация? Какви са разходите за да накоплаците поради тези неадекватни ответни реакции, тези пропуски. Благодаря, господин Гайер. Говорим за финансови инструменти нерядко в нашата комисия. Има две школи е, по въпроса. Тук е, някой казва, че има голям потенциал и той трябва да се оползотвори. Ефекта на задлъжнялостта се спомена от Сметната палата. Много трябва да се направи тук, много трябва да се научи. Другата школа смята, че ако инструментите не са достатъчно разяснени и не функционират както трябва, ние трябва да ги избягваме. Аз съм от първата школа. Смятам, че тук имаме голям потенциал, но инструментите трябва да работят както трябва. Ако обаче те се използват както очерта сметната палата, няма как да не се притесняваме. Защото тези инструменти са привлекателни и съответно трябва да се създаде възможност за осъществяване на потенциала им. Прочетох съвсем набързо препоръките на Сметната палата – онова, което се казва там, не ме удовлетворява в пълна степен. Започнахме да работим и сега някъде по средата на пътя се вижда, че ще трябва да поправим машината. Така или иначе капитана казва, нека да продължим плаването. Ако тук ставаше въпрос за колапс на банки, ще, ще да се действа по съвсем различен начин, но това е отделен въпрос. Така или иначе, този експеримент е интересен за мен. И си мисля, че трябва да разгледаме въпроса, когато става въпрос за освобождаването от отговорност. И още нещо тук, е, което спомена госпожа Гресле. В момента преговаряме с е, съвета по отношение на финансовите регламенти. Стигнали сме до последния етап на преговорите. Как можем да подсилим нашата позиция? Връщат ли се средства на държавите членки? Ако това се прави, то ние май ще трябва да се откажем от този вид инструменти въобще. Съвета е организация, в която много често лявата ръка не знае какво прави дясната. И вероятно съответната комисия знае къде какво се прави. Жалко е, че съвета вероятно няма да приеме нашите препоръки. Вероятно съвета няма да идентифицира своите недостатъци. Би било добре, ако не друго, то поне съвета да има последователна позиция за да останат тези недостатъци част от миналото. Господин генерален директор, смятате ли, че държавите членки ви подкрепят в достатъчно голяма степен? Господин Гайер говори без микрофон. Господин Гайер се извинява. Дали чухте последния ми въпрос? Оставате ли с впечатлението, че държавите членки ви подкрепят в управлението на този кораб? Благодаря, господин Гайер. Всъщност, аз също не улучих точния бутон. В заключение, господин Ян Милдер. Аз ще бъда съвсем кратък. Всеки проявява въодушевление относно новите финансови инструменти, защото се вижда, че може да се постигне повече с същите средства. Могат те да се използват като обезпечение, като заем и така нататък. Имаме обаче вече известен опит, системата има и недостатъци и всъщност те ще бъдат заличени, няма съмнение. Най-интересното за мен обаче е този мултипликационен ефект. Искам да получа повече информация за различните форми и коя е най-успешната форма на използване, за да може за следващата многогодишна рамка да направим по-добър избор между различните инструменти. Комисията може ли да даде своето отношение тук? Благодаря. Така приключваме. Ще дам думата на генералния директор. Благодаря. В началото искам да откликна на казаното от госпожа Гресле. С благодарност отбелязвам бележките на самокритика. Надявам се, че мога да разчитам на вашата подкрепа за новите предложения от 2014 до 2020 година. Загубите. Не е прост въпроса. Нямаме време за отговор днес. Сега, на немски думата за безвъзмезна помощ се нарича субсидия, която не се възвръща. Ако отпуснете безвъзмезна помощ, толкова. По финансовите инструменти, тук поне има възможност средствата да се върнат. Това не трябва да се подценява. Естествено, че средствата могат да се загубят, но в крайна сметка се прави някакъв отчет и в крайна сметка имаме възможност да видим какви са загубите, придаваме им количествена стойност. Ако имаме безвъзмезна помощ, тя не се възстановява. Господин Гайер каза няколко интересни неща. Аз а, осъзнавам, че ви имате личен интерес а, тук. А, участвате по работата в доклада. А, ние сме уверени, че в хода на настоящата година ще можем да предоставим по-добри данни, по-добри отчети, защото регламентите са изменени и държавите членки ще трябва да предоставят по-надежна информация и по-нова информация. Правим допълнителни проверки и се надяваме резултатите от тях да залегнат в една оценка. Ще можем съответно да ви даваме по-добра и по-надежна информация. По отношение на подкрепата на съвета, не искам да горя мостове тук. Надяваме се, че всички ще осъзнаят, че има нужда от по-добра регулаторна рамка за целите на ефикасните финансови инструменти. Господин Милдер, още една голяма тема. Самото определение, е, деноминатор, е, множител. Какво означава това? Става въпрос само за средства от Европейския съюз или всички видове публични средства? Трудно е да се прави сравнение между обезпечителни средства, заеми, капитал. Надявам се, че след допълнителни оценки ще имаме възможност да направим една по-добра преценка, ще имаме възможност за по-добра преценка и ще ви дадем информация. Благодаря на всички за този дебат. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Дефа. Виждаме, че има интерес можем да припомним отново Херман Хесе. Чухме освен това и за Колумб, чухме и за новите дрехи на царя. Колумб смята се, че тръгнал на поход за откриване на Индия, че е искал да открие Индия, открил нещо друго. Така че може, когато говорим, да стигнем до нещо ново. Може да имаме някакви иновационни инструменти и да видим, че в крайна сметка средствата са постигнали различни резултати от очакваните. Ако обаче те са изразходени както трябва, то защо да, да не се стигне до там? Бъдещето е необятна територия. Госпожа Гресли има един въпрос – По отношение на допълнителното обучение за служителите в институцията на Европейския съюз, трябва да кажа, че ще имаме нужда от нещо по-ново тук. Председателе. Конкуренцията се разглежда като инструмент за иновации, за новооткрития. Трябва да видим какво изразходват държавите членки обаче. Сметната палата ще ни помага. Мисля, че всички са съгласни, че с новия регламент нещата текат по-гладко. Благодаря, така приключваме по тази точка от дневния ред. И като си има предвид, че времето доста напредна, предлагам точката посветена на нашата делегация в Хаити да бъде отложена за следващия понеделник. Ще имаме време за обсъждане. Всъщност гласуването беше малко по-дълго. Така приключваме откритата за обществеността част от нашето заседание. Следващото заседание ще е на 26 март. Сега предстои заседание на координаторите, което е през закрити врата. Онези, които нямат право да присъстват,